Proszę Państwa. Уважаеми госпожи и господа, мисля, че можем да започнем работа. Това е третата част на нашето заседание. Тези два дни започваме с гласуването. Стратегията за горите на Европейския съюз Мисля, че докладчика ще ни направи възможно най-доброто представяне на това, което ще гласуваме. Моля ви да вземете отношение и по това, което беше казано по въпроса и днес, не само вчера. Представете ни положението. Госпожа Кьостингер, благодаря, господин председател. Тази сутрин вече говорихме по този въпрос. Бих искала да благодаря на координатора от името на социалистите Пауло де Кастро. Мисля, че успяхме да стигнем до един добър окончателен резултат и сега да преминем към гласуване. Групата на социалистите оттегли своето искане за отлагане на гласуването. Имам три технически бележки по списъка за гласуване. По компромисно изменение 7 най-вероятно ще има изменение. Имаме изменение 137, което ще се гласува отделно след компромис 7. Повтарям, предлагаме изменение 137 да се гласува след този компромис. Същото въжи и за компромис 20. Тук имаме изменение 316, което ще гласуваме отделно. Тоест, това изменение не е включено в компромисно изменение 20А, казва оратора. Надявам се, че ще направите съответното съобщение, когато стигнем до съответното място в списъка по гласуване. Искам да благодаря най-сърдечно на всички колеги, които ми помогнаха при изготвянето на този доклад Обеден съм, че ще дадем своя принос за сектора на горите в ЕС. Той е изключително важен от економическа, от екологична гледна точка и мисля, че си заслужаваше да поработим заедно, за да може лесовътството да има едно добро бъдеще. Получихме много помощ и от секретарята и на тях не им беше лесно, защото отправните ни точки бяха много различни. По време на предишния мандат на парламента работихме конструктивно, заедно. Използвах този опит и сега се опитахме да стигнем до обща позиция. Трябва да кажа, че някои от колегите вероятно смятат, че са в националните си парламенти. Все още вярват в това. Смятат, че не са в Европейския парламент, но така или иначе мисля, че имаме една добра позиция от името на парламента, която да представим на комисията. Благодаря. Председателя. Много благодаря за тези бележки. Искам да ви благодаря още веднъж, но ще го направя още веднъж. Допълнително госпожа Сенра иска думата. Заповядайте.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 моля ви да не забравяте вашето искане и моля да го отправите още веднъж, когато стигнем до това място в списъка за гласуване. И така, преминаваме към гласуването. Гласуваме по компромисните изменения по електронен път. Това трябва да го подчертая. Естествено, можем да гласуваме по електронен път и по другите изменения. Ако нямаме точен резултат, ясен резултат, след вдигане на ръка ще гласуваме електронно. Естествено, изменение едно сега. Изменение едно. Кой е за? Против? Благодаря ви. Отхвърля се. 73. За. Против. Отхвърля се. Благодаря ви. 74, 75 и 77. Кой е за? Благодаря. Против. Отхвърля се, но ще направим проверка. Отхвърля се, добре, приемаме. Искате проверка. Добре. Начало на гласуването. Благодаря ви. Край на гласуването. Има един глас повече за социалистите. Искам да повторя. Един глас в повече за социалистите, така че ще повторим гласуването. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Следващото изменение 78. Господин Бранан, вашето устно изменение. Да, имам предложение по 78 да се напише думата environment на английски преди думата economy. Значи forestry for environment, economy and society. Има ли някой, който да е против? Ако има трима човека, които са против, няма да включим това изменение. Колко са против? Ще гласуваме. Така ли? Един, двама, трима. Вашето изменение не се приема тогава. Гласуваме по изменението в първоначалния му вид. 78 за, против. Изменението се приема. Преминаваме към компромисно изменение 1. Гласуваме по електронен път начало на гласуването. Благодаря ви. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на изменение 91. 91. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Приема се. 95 за. Благодаря. Против. Отхвърля се. 96. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Приема се. Отиваме на компромисно изменение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромисно изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 152. Кой е за? Благодаря. Против? Отхвърля се. 180 за, против, отхвърля се. Добре, ще направим проверка. Гласуваме по 180. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 309 за, против, приема се. Същото мнозинство 110 за, против, приема се. 111 за, против, ще направим проверка. Начало на гласуването 111. Край на гласуването. Отхвърля се. Сто и дванайсе. Кой е за? Против? Приема се 113. Кой е за? Кой е против? Приема се 114. Кой е за? Против? Отхвърля се. 115. За? 115 за, против Отхвърля се. 116. Извинявам се, то отпада. Компромисно изменение 4. Е Начало на гласуването. По компромисно изменение 4. Е Край на гласуването. Благодаря, приема се. Преминаваме нататък към компромис 5. Кой е за? Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към NV18. Кой е за? Може ли да гласуваме отделно? Преминаваме към NV18, казва председателя. Кой е за? Против? Отхвърля се. Искате проверка? Добре. NV18, начало на гласуването. Дякую. Замикам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. MV20 на две части. Първата част, кой е за? Против? Приема се. Втората част. За. Против. Отхвърля се. Да направим ли проверка? Добре, начало на гласуването по втората част на MV20. Втората част, край на гласуването, отхвърля се. 241 за, против, отхвърля се. МВ 21 за, против, приема се. МВ 23 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 6 Гласуваме по електронен път. Начало на гласуване. Край на гласуването. Благодаря ви. Приема се компромисни изменения 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към 137. Онова, което споменахме, кой е за 137. Благодаря. Кой е против? Приема се. И 319. Кой е за? Кой е за? Благодаря. Против? Приема се. 250. За? Против? Ще направим проверка по 250. Начало на гласуването. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Виждате, разликата е много малка, така че беше трудно да определим. 196. Кой е за? Против? Кой е против? Приема се. 251 за. Благодаря. Против? Приема се. МВ 35 за против, приема се. Компромисно изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на 243 на господин Бранан. Кой е за? Благодаря. Против. Приема се 260. Кой е за? Против? Отхвърля се. Но ще направим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. исках да проверя. Компромис 9А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Начало на гласуването по компромисни знания 9Б. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 132. То 39 гласуваме всъщност, поправя се председателя. Извинявам се, трябва да се върнем обратно. Гласуваме по 132. Кой е за? Господин Агня. 132 трябваше да се гласува, но вие не поискахте да се гласува. Отидохме на 139. По кое гласуваме сега? 132 или 139? Извинявам се. Казах, че се връщаме обратно на 132. Начало на гласуването по изменение 132. секретарията смята нещо по-различно, може би госпожа Кьостенгер може да ни обясни. Гласуваме 139, втората част, защото 132 е част от компромисно изменение 7. Покрива се от това компромисно изменение. Така че трябва да гласуваме втората част на 139. Госпожа Сенра. Аз е, направих устно изменение да се запази изменение 132. Wyjaśnienie. Поправка та опада и... Това изменение отпада, защото вече е включено в компромисно изменение 7. И както вече казах, то е включено в компромисно изменение 7. Но ако имате устно изменение, искам да попитам кой е против това устно изменение? Кой е против да се гласува по устното изменение? Има повече от трима човека, които са против, така че не можем да имаме устно изменение. Това вече го поясних. Госпожа Кьостингер потвърди, изменение 132 се включва в компромисно изменение 7. Така че сега преминаваме към 139. Кой е за? Втората част по 139. Против. Отхвърля се. МВ8. За. Против. Отхвърля се. 161. Отпада. МВ45. Кой е за? против, отхвърля се. 159. За, против, отхвърля се. Ще направим проверка. Начало на гласуването по 159. Край на гласуването. Благодаря ви. Изменението се отхвърля. 357. За. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. компромис на изменение 7 се приема. 158 за, против, отхвърля се. Двеста четиридесет и осем за, против, Отхвърля се. Компромисно изменение 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря ви. Приема се. 124. Не. Значи 242. Кой е за? Благодаря. Против. Ще направим проверка. Начало на гласуването. 242. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 12. Край на гласуването. Благодаря ви. Приема се MV19. То е същото като I34. Кой е за? Против? Приема се. 140, третата част. Кой е за? Благодаря. Против. Приема се. 182. Кой е за? Против. Приема се. 263. За. Против. Отхвърля се. 192. За. Против. Отхвърля се. Сто деветдесет и пет за против отхвърля се. Не знам как гласуваха социалистите, затова ще направя проверка. Електронна проверка по 195. Отхвърля се. 196, първата част. втората част. Извинявам се, тук има грешка. Кой е за? Благодаря. Против. Приема се. 197. За. Против. Ще направим проверка. 197. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 198. 198 за, против, отхвърля се. 319 за. Против. Отхвърля се. 320 за. Благодаря. Приема се. Компромисно изменение 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на изменение 213. 213 за. Против. Приема се. 214 за. Против. Ще направим проверка по 215, казва председателя. Начало на гласуването. Край на гласуването. Социалистите не вдигат ръка. 215. 215 за. Благодаря. Против. Приема се. 216 и 217 за, против, ще направим проверка, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се Трудно е да определя, когато има разлика само от 3 гласа. Приключваме, отиваме на компромисно изменение 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Преминаваме към NV38. Кой е за? Против? Приема се според мен, но нека да направим проверка. NV38. Край на гласуването. Отхвърля се. 234 за. Благодаря. Против. Приема се. 236 за, против, отхвърля се. 237 за, против, отхвърля се. 238 за, против, отхвърля се. Приема се 239 за. Против. Ще направим проверка. Начало на гласуването. 239. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Три гласа не достигнаха. 240 за. Против. Отхвърля се. МВ4. За. Приема се. Благодаря. 246 за. Против. Отхвърля се. 247 за. Благодаря. Против. Отхвърля се. Компромис 15. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 10 на ИТРЕ за. Благодаря. Против. Приема се. 25 МВ. 13 за, против, приема се. И 3, 14 за, приема се. 245 за, извинява се председателя, 331 331. За. Против. Отхвърля се. 16 компромис. За. Не. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Продължаваме с компромис 17 за, моля гласувайте, режим електронно гласуване. Край на гласуването. По 17 компромис. Приема се. Преминаваме към 273-то изменение в такъв случай. Втората част за. Благодаря. Против. Приема се. 46-то на Енви за. Против. Отхвърля се. 277 за. Против. Приема се. Приема се. 278 за. Благодаря. Против. Приема се. Продължаваме с 280 за. Благодаря. Приема се. 281. За. Против. Приема се. Компромис 18. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. NV44. За. Против. Благодаря. Приема се. 142. Втора част. За. Приема се. Благодаря. 259. Две части. Първа част. За. Благодаря. Приема се. Втора. За. Против. Ще проверим втората част. Режим на електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. По втора част. Отхвърля се. Компромис 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото изменение, което ще гласуваме е Envy 40. Кой е за? Благодаря. Приема се. Компромис 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с NV6 за. Благодаря. Против. Според мен се отхвърля, но а, нека проверим с електронно гласуване. Край на гласуването. Да, приема се. Продължаваме с NV22. Кой е за? Благодаря. Против? Проверяваме. NV22. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 28. За. Благодаря. Против. Отхвърля се. 36. За. Против. Отхвърля се. Енви 42. За. Благодаря. Приема се. 156. За. Против. Отхвърля се. 164. За. Против. Отхвърля се. Добре, ще проверим. 164 с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Но добре, че проверихме. 179 то да, край на гласуването. Продължаваме с 179 то изменение за. Благодаря, против. Отхвърля се. 307. Добре, проверяваме електронно 179. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега. 307. За. Благодаря. Приема се. NV24. За. Благодаря. Против. Приема се. Моля, гласувайте по компромис 21. Край на гласуването. Благодаря, приема се. 127. За. Против. Отхвърля се. 191. За. Против. Отхвърля се. 316. За. Против. Против. Ще проверим с електронно гласуване 316 изменение. Моля, гласувайте. Режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с компромис 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега продължаваме с 153-то. Кой е за? Против? Отхвърля се. 244 е следващото. Моля, гласувайте за. Господин Будене гласува собственото си изменение, така ли? Против? Приема се. 317. то за. Благодаря. Против. Приема се. Компромис 23. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. НВ 14 За. Благодаря. Приема се. 321. За. Против. Отхвърля се. Проверяваме 321 с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря. Компромис 24. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Продължаваме с 333 изменение. На господин Тарабела за. Благодаря. Приема се. Компромис 25. Господа Нойчел, имате думата. Да, устно изменение. Моля. С компромис 329. Proszę o komentarz panią poseł sprawozdawcę. Госпожо докладчик, имате думата. Über das Amendment 334 nicht. Благодаря. Ние не гласуваме това. Доколкото знае устното изменение, имате предвид 343-то струва ми се. Струва ми се, че тук говорим за различни изменения. Госпожа Нойхъл, може би всъщност за думата на погрешното а, предложение за изменение. Госпожа Нойхъл, аз казах, при следващия компромис бих искала да предложа устно изменение. То е съвсем на място, госпожа Кьослингер. Госпожа Кьослингер. Ако приемем компромиса, тогава няма да гласуваме по тези устни изменения. Председателя, ако при... приемем 25 и преминем към 26 компромис съответно, Триста имаме предвид. Е, докладчика казва не, така че нека да гласуваме Компромис 25. Режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Така че продължаваме към компромис 26. Моля, гласувайте. Компромис 26. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 27 ми компромис. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към изменение 350 и 108 за. Благодаря. Приема се. По-нататък. Съответно второ изменение. Позоваването. Кой е за него? Благодаря. Кой е против? Отхвърля се. 3, 4, 5. Заедно. Кой е за? Против. Отхвърля се. Шесто. За. Ще проверим електронно трето, четвърто и пето съвместно. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение. Моля, гласувайте за. Бълшинство, Благодаря. Приема се. Седмо. Господин Терабела за, против. Извинете ме, но очевидно се отхвърля. Господин Терабела, вие гласувате против. После, о, осмо изменение. Добре, ще проверим седмо изменение електронно. Моля, гласувайте тъй като господин Тарабела гласуваше против, затова го прегласуваме. Край на гласуването. Уважаеми госпожи и господа, много интересни ситуации се слушка днес. Поздравления! Осмо изменение за. Благодаря, приема се. Девето заедно с 12 за, против, отхвърля се. Десето. за, против, отхвърля се. Продължаваме нататък. Ставаме поправка 10. Добре. Jeśli Państwa... Ще проверим десето изменение с електронно гласуване. Щом така желаете. Моля, гласувайте. Десето изменение гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Благодаря и поздравления. Единайсто. За. Против. Отхвърля се. И сега съображението от преамбюла 13 изменение. За. Против. Ще проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваме 13-то. Благодаря ви. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с 15-то. За. Против. Против Отхвърля се. 16. За. Против. Ще проверим 16. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 17. Кой е за? Против. Отхвърля се. 18 за. Против. Отхвърля се. 20 за. Благодаря. Приема се. Ще го прегласуваме. Моля, гласуваме 20 отново. Край на гласуването. Отхвърля се. 21. За. Благодаря. Приема се. 22. За. Против. Ще проверим с електронно гласуване 22 това е изменение на господин Тарабела. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Извинете ме. Приема се. 23-то. За. Против. Приема се. Добре, проверяваме 23-то електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24-то. За. Приема се. 25. За. Против. Отхвърля се. Двайсет и шесто. За. Благодаря. Приема се. 27. За. Благодаря. Приема се. 28. За. А, извинявайте, казва председателя. 30. Гласуваме 300. За, против, отхвърля се. Проверяваме с електронно гласуване 300. Изменение. Край на гласуването. Приема се. Сгрешил съм. Продължаваме с 31. На господин Тарабела за, против, отхвърля се. Да проверим ли? 32. Моля, гласувайте за. Благодаря. Приема се. 33. За против, Секретарят mówi, że гласуваме. Поправка 33. Секретарията ми казва, че гласуваме 33 Моля, гласувайте за. Благодаря. Против. Отхвърля се. Продължаваме с 35-то. За. Благодаря. Против. Ще проверим с електронно гласуване 35-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с 36. Моля, гласувайте. За. Благодаря. Приема се. 37. За. Благодаря. Приема се. 38. Не, извинете, 62, казва председателя, за, против, отхвърля се. Продължаваме с компромис 28. 8. Режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Продължаваме. Приема се с 41. За. Против. Отхвърля се. 40 и Второ изменение. За. Благодаря. Приема се. 43. За. Против. Отхвърля се. Четиридесет и седем. За. Благодаря. Против. Отхвърля се. 49. За. Против. Отхвърля се. 50. За. Против. Отхвърля се. 51. За. Приема се. 54. За. Против. Отхвърля се. 55. За. Против. Отхвърля се. Ще проверим с електронно гласуване Прегласуваме 55-то. Моля, гласувайте електронно. Благодаря. Приема се. Компромис 29. Моля, гласувайте електронно. Приема се. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 57 за. Благодаря. Приема се. 61 изменение. За. Против. Ще го проверим. Моля, гласувайте електронно. Само бих искал да кажа, че става дума за 51-во изменение в английския превод така се чува, пък логично е да очакваме, че 61-во е изменение. Да, прав сте. Otwieram głosowanie nad punktem, nad poprawką. Добре. Моля да гласуваме 61. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с е, гласуването на цялата проекто резолюция. Моля Гласувайте електронно. Край на гласуването. Край на гласуването. Приемаме резолюцията. Поздравления за е, госпожа Кьостингер, докладчик. Желаете ли думата? Äh, äh, Благодаря ви много. За мен е голямо удоволствие, че резултатът от гласуването е ясен. Много колеги когато гласуваме отделните изменения, а пък това не е, е законодателен доклад, ни им трудно да следят, защото някои неща може би е, не съвсем ясно си съответстват. Мисля, че тук, например, измененията са подготвени от е, тези, които са следвали първоначалния текст, разбира се, с помощта на секретарията, затова успяхме да подготвим добри компромисни текстове. И текстът се чете лесно. Четиване. Много ви благодаря. Надявам се, че ще продължим да работим същия дух в бъдеще. Благодаря. Може ли аз да кажа някои думи като докладчик в сянка? Хубаво е, че бяха прияти компромисите. От самото начало бяхме готови да работим заедно. И е ясно, че там, където нямаше пълно съгласие между нас, успяхме да постигнем съгласие. Онези изменения, които не бяха включени в компромиси, са доста спорни. Това го обяснява трудностите, които имахме. Всичко изменения, които не са в компромиси, говорят за спорния характер на доклада. И мисля, че госпожо Кьосингер, вие работихте само по част от областта и оставихте е, на околната среда, областта свързана с околната среда на колегите от Комисията по околна среда, госпожа Гарсия. Искам да привлека вниманието ви към нещо, Искам а, да кажа, че имаше да привлека вниманието ви към самолетна катастрофа, която се е случила днес сутринта, докато ние задавахме тук 150 е, е, души френски, немски, испански граждани са загинали е, над френските Алпи. Това са европейски граждани. Изразяваме съчувствията на близките им. Да, бяхме и ние запознати с, с, с тази лоша новина. Изразяваме съчувствието си към семействата и страните. Да почетем паметта им с една минута мълчание.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 Не очаквах да ми се наложи да се изкажа. Да, прав сте, господин Рогде. Ако има компромис, вероятността да има мнозинство за е по-висока, отколкото в други случаи. Но от друга страна, компромисите често водят до а, отпадането на много отделни изменения. По-добре да сме сигурни, отколкото да съжаляваме. Е, и никой не може да е, оспорва резултатите от вота, когато те са изписани на екрана. Е, Искам да кажа също така, че Имаше и различни национални интереси и мнения и понякога гласът на координатора не съвпада с гласа на определена държава. Но от логична гледна точка вие сте прав. Ако е компромис, се подразбира, че има мнозинство. Прием, преминаваме към следващото гласуване. Предложение за резолюция от господин Декастро за изложението в Милано. Няколко встъпителни думи да преминем към гласуване, като виждаме, като имаме предвид, че тук има доста вълнение и оживление в залата. Тогава да преминем към гласуването. Изменение едно за. Благодаря. Приема се. Две. За. Приема се. Изменение три За. Приема се. Изменение 4. За. Против. Отхвърля се. 5. За. Против. Отхвърля се. 6. За. Против. Отхвърля се. 7. За. Против. Отхвърля се. 8. За. Против. Отхвърля се. 9. За. Против. Отхвърля се. 10. За. Против. Отхвърля се. 11. За. Против. Приема се. 12 за. Против. Отхвърля се. 13 за. Против. Отхвърля се. 16 за. Приема се. 17 за. Против. Отхвърля се. 14. За. Против. Дами и господа, да проверим номер 14. Може би съм бил твърде бърз. Номер 14. Край на гласуването. Приема 15 за. Приема се. 18 за. Приема се. 19. Да проверим 18. Гласувайте. Така, гласуване, 18 изменения. край на гласуването. Приема се. 19. За. Против. Приема се. 20. За. Против. Отхвърля се. 21. За. Приема се. 22. Извинявайте, това е без трето изменение. За. Приема се. 24. За. Приема се. 25. За. Приема се. 26. За. 27. За. Приема се. 28. За. Против. Отхвърля се. 29. За. Против. Отхвърля се. Проверяваме електронно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 300 изменения. За. Против. Отхвърля се. 31. Не е нужно да проверяваме. Добре, да проверим номер 30. Гласувайте. Край на гласуването. Благодаря. Край на гласуването. 31 за. Благодаря. Приема се 32. За. Против. Приема се. 33. За. Против. Приема се. 34. За. Против. Приема се. Тридесет и седем. За. Приема се. Тридесет и осем. За. Приема се. Тридесет и девет. За. Против. Отхвърля се. 40. Кой е за номер 40? Против? Проверяваме изменение номер 40. Край на гласуването. Отхвърля се. 41. За. Против. Отхвърля се. 42. За. Против. Отхвърля се. Да проверим 42. Не искате. Добре. Гласуваме 43. Кой е за? Приема се. 44. За. Приема се. 45. За. Приема се. 46. Кой е за 46? Против? Отхвърля се. 47. За. Против? Отхвърля се. 49 за. Приема се. 50 за. Приема се. 51 за. Против. Приема се. Но всеки случай да проверим. 51. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 52. Господин Хаусинг, заповядайте. Не гласувахме 48 изменение. Трябва да го гласуваме, ако 47 не се приеме. Прав сте. Гласуваме 48 изменение. Приема се. Да проверим 48 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Дами и господа, сега, кой е 52? Отхвърля се. Проверяваме 52. Гласувайте. Край на гласуването. Дами и господа, в групите има определени различия, затова са и такива различията. 53. За, против, приема се. 54. За, против, приема се. 55. За, приема се. 56. За, приема се. 57. За, приема се. 58 за. Приема се. 59 за. Приема се. 60 за. Приема се. 61 за. Приема се. Шестдесет три за. Приема се. 64 за. Приема се. 65 за. Против. Отхвърля се. Преминаваме към 66 за. Против. Отхвърля се. 67 за. Против. Отхвърля се. 68 за. Приема се. 69 за. Против. Отхвърля се. 70 за. Против. Отхвърля се. 71 за. Против. Отхвърля се. 72 за. Против. Отхвърля се. 73 за. Против. Отхвърля се. 74. Проверяваме. Искате да проверим 73? Добре, да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Благодаря. 74. За. Благодаря. Приема се. 77. За. Против. Отхвърля се. 78. За. Против. Отхвърля се. 79. За. А, не, не го гласуваме, каза председателят. 80. За. Приема се. 81. За. Благодаря, приема се. 82. За. Благодаря. Кой е против? Да проверим изменение 82. Гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа. 83-то изменение. За.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 89 за. Приема се. 90 за. Приема се. 100. Госпожа Магинес има устно изменение, така ли? Не. 91. За. 91. Извинявайте, 164 за, против. Да проверим. Мисля, че се приема, но за всеки случай, моля гласувайте. Приема се. Имаше съмнение. Край на гласуване. 91. Кой е за 91? Против. Отхвърля се. 92 за. Приема се. 93 за. Против. Отхвърля се. 94 за. Приема се. 96. За. Против. Да проверим. 96. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Виждате колко е малка разликата. 97 за. Против. Дами и господа, да, ще проверим и 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 на 19. Не може да се разбере резултата, докато не гласуваме по именно. 99. За. Против. Отхвърля се. 100. За. Против. Приема се. 101. За. Приема се. 165 за. Благодаря, приема се. 103 за. Приема се. 104 за. Приема се. 105 за. Приема се. 106 за. Приема се. 107 за, против, отхвърля се. 108 за, приема се. 109 за, приема се. 110 за, против, отхвърля се. 111 за, приема се. 166 За. Приема се. 112 за. Приема се. 113 за. Приема се. 114 за. Против. Отхвърля се. Искате да проверим ли? 115 за. Против. Отхвърля се. 116 за. Против. Отхвърля се. 117 за. Иска да проверим 116. Добре. Проверяваме. Моля, гласувайте. 116 изменение. Нямаше нужда да проверяваме. Край на гласуването. 117. Приема се. 118. Втората част само. За. Против. Отхвърля се. 119. За. Приема се. 120 за. Против. Отхвърля се. 121 за. Против. Отхвърля се. 122 за. Против. Отхвърля се. 123. За. Против. Отхвърля се. 124. За. Приема се. 125. За. Приема се. 126. За. Приема се. 127. За. Благодаря. Приема се. 167 за. Приема се. 128 за. Благодаря. Приема се. 129 за. Приема се. Против? Мисля, че се отхвърля, но Нека да проверим 129 изменение. Отжусона. поправка. Отхвърля се. 138. За. Благодаря. Против. 138. Дами и господа, не видях ръцете ви. Може би сме вървяли твърде бързо. Нека да гласуваме електронно. Гласуваме 138 изменение. Ale proszę Дами и господа, само някои души бяха вдигнали ръка. Край на гласуването. Кой е за 139 изменение? Приема се 140 за. Против. Отхвърля се. 141 за. Против. Отхвърля се. 142. Да, ще проверим 141. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 142 в две части. Кой е за първата част? Против. Първата част се отхвърля. Втората част за против, отхвърля се втората част, 143. Какво стана с 131, 132 и 137? Защото беше прието 119 изменения. Благодаря. Преминаваме към 143 за. Против. Да проверим. към гласование на поправка 143. Край на гласуването отхвърля се. 144. За. Благодаря ви. Против. Отхвърля се. Гласуваме 145 за. Против. Отхвърля се. 146 за. Против. Отхвърля се. 147 за. Против. Отхвърля се. Добре, проверяваме 147 изменение. Моля, гласувайте. 147. Край на гласуването. Приема се. Дами и господа, и тук разликата беше 2 гласа. Гласуваме 150 изменение. Кой е за? Благодаря. Приема се. 151 за, против. Отхвърля се. 152 за, против, отхвърля се. 153 за, против, отхвърля се. 154 за, приема се. 155 за, против, приема се. Искате да проверим? Добре, проверяваме 155-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Сто и седем. За. Приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Прави бяхте. 160. За. Против. Приема се. Да проверим. Гласувайте 160 изменения. Замикам гласуване. 21 е до 18 przyjęto. Приема се. 161 за. Благодаря. Приема се. 162. Приема се. 163 за. Приема се. Гласуваме проект за предложение за резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Замикам гласуване. Дякую. Край на гласуването. Много ви благодаря. Благодаря на докладчика. Иска ли да вземе думата? Това е това.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 Благодаря на господин Декастро за всичко, което върши от името на Парламентарната комисия по селско стопанство и парламента като цяло. Дами и господа, преминаваме към точка 16 в дневния ред. Тя е свързана с сектора на млякото, пакета, законодателен пакет за млякото. Много важна и трудна тема. Мисля обаче, че ще бъде добре веднага да дам думата на докладчика господин Никълсън участие. Вие сте основната фигура тук като докладчик, а и познавате темата от дълги години. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Остава ни само една седмица до края на системата на млечните квоти. След една седмица повече няма да ги има. 31 години те бяха с нас, и сега ще изчезнат. Знам, че много хора имат различни позиции. Аз съм реалист и приемам действителността, независимо от това какво смятам лично. Аз мисля, че трябва да се вземем в ръце и да гарантираме, че млекопроизводителите в Европа ще имат своето бъдеще без квотите. А това няма да е лесно. Спомням си през 1984 година, когато се въведоха квотите, е, бях депутат в британския парламент и си спомням, че се срещнах с представители на фермерите и те тогава ми казаха, че квотите ще унищожат индустрията. Това беше през 1984 година. 30 години по-късно същите тези фермери искат квотите да останат. Ето защо ми се струва, че настъпват важни промени и сектора трябва да е готов да ги приеме. Квотите бяха част от живота на млекопроизводителите в продължение на много години. Сега живота след тях е всичко друго, но не е сигурен. Има колебливост по отношение на цените и мисля, че тази колебливост ще остане и тя представлява сериозно предизвикателство пред млечната индустрия. Ключа към бъдещето е следния. Как да управляваме тази колебливост? През 2009 година имаше криза в областта на млекопреработването и комисията разпъна своята предпазна мрежа в кавички, но тя не успя да се справи с колебливостта. Аз бях докладчик по темата, въведохме около 20 на нови инструменти, за да може да помогнем на млекопроизводителите, но крайният резултат беше разочароващ. През 2014 година комисията изготви доклад. Там се изразиха съмнения относно способността да се управлява колебливия характер на цените в областта на млекопреработването и млекопроизводството. През 2014 година, освен това, сериозно намаля търсенето, имаше свърхпредлагане и поради руското ембарго цените паднаха още повече. Ето защо настоящия доклад е изключително своевременен. От дълго време на хората в индустрията се казва какво да правят и как да го направят. Когато изготвях този доклад, исках просто да чуя тяхното мнение. На 27 януари 2015 година в нашата комисия направихме изслушване и чухме позицията на всички. Говореше се за предизвикателствата, които предстоят от тук нататък за индустрията. Много от идеите на изказалите се съм включил в този доклад. С оглед на събитията от последните месеци задавам следния въпрос към себе си и към всички други. Какво да правим? Имаме ли точните инструменти да се справим с непостоянните цени? Казаха ми, че трябва да използваме инструментите, с които разполагаме, но да ги използваме много по-добре, отколкото в миналото. Няма нужда да откриваме Америка отново. Млекопроизводителите в крайна сметка искат да имат сигурност за бъдещето. Наред с мерките, които бяха въведени с пакета за млякото, се предвиди и възможността за задължителни договори между производители и тези, е, които е, купуват. Предвижда се възможността да се признаят е, различните институционални организации – мисля, че трябва да се формализират инструментите в този пакет. Трябва да има договорни отношения, независимо от това с какъв характер са те, дали са насочени към бъдещето или не. Всички тези договори са инструмент за постигане на стабилност. Мисля, че ако различните заинтересовани лица не си сътрудничат, всички ще изгубят. В доклада се призовава комисията да подсили ролята на обсерваторията на пазара в областта на, на, на млякото. Тази обсерватория трябва да е, изпраща ранни предупреждения, да анализира данните свързани с пазарите и да управлява в крайна сметка колебливостта на цените. Тази обсерватория обаче трябва да бъде по-лесна за използване, по-достъпна за онези, които имат нужда от нея. Държавите членки обаче също имат своята роля. През декември 2014 година цели 9 държави членки не предоставиха съответната информация на време. Тази обсерватория ще заработи както трябва, само ако се предоставя необходимата информация. Този проблем трябва да се разгледа. В краткосрочен план комисията трябва да разгледа нивото на пазарната интервенция, е, таваните или лимитите трябва да са много близо до нивото на производство. Има известно развитие през последните седмици, но цените остават много ниски. Миналата седмица станахме свидетели на сериозно намаление. След началото на пролета и изпращането на животните на паша, знаете, че млякото ще започне да тече с пълна сила отново, трябва да се погрижим за цените. Искам да попитам, Правилно ли е да се случи някаква катастрофа в някоя част на света, като Нова Зеландия, например, или Америка, е, и чак тогава да се намесим? Трябва ли САЩ да определя каква да бъде цената на млякото? Аз мисля, че ние трябва да сме водещи от самото начало в целия този процес, а не да изоставаме. И мисля, че трябва да подходим с едно положително отношение. В доклада се говори за това, че трябва да се използват всички възможности за износ, независимо дали става дума за двустранни споразумения или инициативи за промотиране. Моя собствен избирателен район зависи много от износа. Руското ембарго показва, че има проблеми, когато разчиташ твърде много на един търговски партньор. По този начин се засилва тенденцията за нестабилност на пазарите. Търсенето се очаква да нараства с 2% до 2020 година и ето защо очаквам от комисията да работи за диверсифициране на пазарите. Ние трябва да станем свидетели на растеж и да откликнем на търсенето на пазарите, а това няма да е лесно предизвикателство. Господин председател, има и много други аспекти в този доклад. По-добро изпълнение на мерките по ОСП, мерки за справяне с нелоялните практики, възможностите за развитието на пазарите и така нататък. Няма обаче да обяснявам всичко това. Ще направя това, което направих в самото начало при изготвянето на своя доклад, именно ще чуя позицията на всички и ако е възможно, след като бъдат изразени съответните позиции, аз ще ги включа в доклада. Благодаря. Много благодаря. Благодаря на всички уважаеми госпожи и господа. Никога не сме отделяли достатъчно много време за разговори по важни въпроси. Проблема с млечните квоти и пазарите на мляко е изключително важен. Днес разполагаме с допълнително време, време, което не използвахме по време на гласуването. Имаме около час и половина, така че можем да говорим свободно в рамките на този час и половина. Предлагам да дадем на докладчиците в сянка по 3 минути и 2 минути за всички останали колеги. Започваме разговорите. Първо ще дам думата на господин Сераро. Много благодаря, господин председател. Искам в началото да поздравя господин Никълсън за този доклад. Благодаря му и за това, че е готов да сътрудничи с всички нас. Когато говорим за розовото бъдеще за сектора на млекопроизводството, трябва да не забравяме, че има райони, които са в неизгодно положение поради своите природни характеристики или поради нещо друго. Там производството на мляко просто изчезва и ние трябва да направим нещо по този въпрос, да защитим тези райони. Говоря за планинските региони, например. Ето защо има нужда от конкретен подход. Тук трябва да се използват е, съответните инструменти за помощ Конкурентоспособността трябва да се използва тогава, когато се определя какво да бъде възнаграждението на фермерите. Трябва да работим с цел превенцията на кризи. Онова, което казахте във връзка с цените е нещо подходящо, но не е достатъчно. Трябва да има превенция на на, на кризи, трябва да се подсили ролята на обсерваторията и трябва да имаме възможност за частно управление на предоставянето на мляко на пазара. Освен това, трябва да има стимули, за да може да се гарантира производството. Производството на мляко е много специфичен отрасъл. Ето защо има нужда от специфични стимули тук. Има много райони, в които има малко млекопроизводители, разпръснати на голяма територия. Трябва да приспособим принципите на правото на конкуренцията към млекопроизводството, трябва да разгледаме дали няма случай на злоупотреба с доминантно положение. Джордж Сорос е, неодавна говори за съвършения либерален е, модел и за пазарите. Ако му вярваме, трябва да дадем е, пълна свобода на пазарите да коригират свръх предлагането. Мисля обаче, че нямаме едно и също ниво на конкурентоспособност, нямаме едно и също ниво на справедливост за всички. Е, крайните, крайно отдалечените региони на Европейския съюз са в неизгодно положение те трябва да бъдат защитени. Благодаря. Благодаря. Бих искал да поздравя нашите гости от Германия. Те са поканени от господин Хойслинг Жалко е, че не успяхте да чуете неговата реч относно биологичното земеделие. Eh, Следващия оратор Мисля, че трябва да поздравим господин Никълсън за доклада. Изказва се госпожа Еранц. Той е насочен към общо европейската ситуация след премахването на квотите. Господин Никълсън положи много усилия, за да чуе позицията на всички. Европейския сектор на млекопроработването трябва да се превърне в глобален лидер. Естествено, има много трудности, Например, е, пазарите са силно раздробени. Има възможности за предприемачите, но проблема с цените е голям и той засяга по-слабите участници е, в този сектор. От какво имаме нужда? би следвало да окоръжим производителите да се присъединят към организациите на производителите, тъй като има добавена стойност от нещо подобно и трябва да се опитаме да работим така, че разходите за производство да се намалят. За, за фураж, например, необходимо е да насърчаваме развитието и прилагането на общата селско-стопанска политика. Знаете, че има различни схеми и инициативи, които също могат да получат подкрепа, например една инициатива, която се нарича Мляко в училищата. Трябва да се гарантира, че млякото е привлекателно за потребителите. Те трябва да искат да си го купят. Съгласна съм с колегата от социалистите. Той говори за регионите в неизгодно положение, крайно отдалечените райони или пък планинските райони. Там има нужда от специална подкрепа. Инструментите, с които разполагаме, трябва да се използват по възможно най-добър начин. Трябва да работим с съществуващия инструментариум. Обсерваторията трябва да работи в реално време и да предупреждава за възникващи критични ситуации. На всяко едно ниво трябва да се намесваме с съществуващите инструменти с цел да се предотвратят кризи. Освен това, младите хора трябва да се насърчат да остават в сектора на млекопроизводството, за да стане това, трябва да има инвестиции, естествено. Възможно е това да стане в някои държави членки, но не във всички. Има държави, в които структурите на производство не са силно концентрирани. Ние приветстваме вашия доклад, господин Никълсън. Сектора на млякото трябва да е водещ и не трябва да следва политика, която се определя от другите и тенденции, които се определят от другите. Благодаря. Имаме време. Можем достатъчно да си благодарим, да се поздравяваме. Няма да ви ограничавам. Понякога ви ограничавам в това отношение. Следващия оратор, госпожа Милър. Благодаря, господин председател. Много благодаря на господин Никълсън, докладчик по този доклад собствена инициатива. Действително, пакета за млякото от комисията беше самия повод за началото на тази работа. Надяваме се, че наистина тя и ще продължи. Радвам се, че след 31 години квотите ще изчезнат най-после. Днес преди лопиат разисквахме въпроси, свързани с ОСП и добре, е, че все още съществува общата политика в областта на селското стопанство, въпреки различните условия, различните разпоредби. Тук при млякото обаче, и това го казвам за протокола, също така разполагаме с огромен пазар, но в рамките на Европа съществуват различни цени за млякото, различни структури съществуват. Много внимателно се запознах с вашия доклад и бих желала да предложа някои изменения в тези точки, които сте предложили 27 точки. В Германия, ако ми позволите да кажа, ние сме изпълнили до голяма степен пакета за млякото. Организациите, които имат дългосрочни споразумения с е, млекопроизводители, в това число и частни, които са представени не само в Европа, но и в цял свят, продават своята продукция. И в Германия, според нас, пакета за млякото не ни предоставят достатъчно гаранции. Едно от големите предизвикателства, очертано в трета точка, че по настояща ние се намираме в криза. Не бих казала, че кризата е, е много голяма. Слава Богу, че наистина цените започват да се покачват вече и се надявам, че скоро ще можем да излезем от е, положението, в което се намираме. Аз обаче лично най-много се притеснявам от проблема, свързан с концентрирането на продажбата на дребно. На практика имаме пет големи гиганта в областта на млечния сектор. А по а, законите антитръстовете в Германия, ние трябва, а, ако сме водени от тази уредба, наистина да направим нещо, да предприемем стъпки, да се намесим. При млякото тук не става въпрос само за докладите, собствена инициатива, които можем да подготвим. Необходимо е да направим нещо повече в парламента. Трябва да вложим усилия, да работим по тези проблеми. И мисля, че в крайна сметка, във втория стълб, съпътстващите мерки са от изключително голямо значение. По този начин може да се гарантира наистина, че производството ще продължи да съществува и в най-уязвимите територии. Земеделските стопани са наистина притеснени, че ще трябва да работят наистина с млекопроизводителите в много голяма и тясна връзка. Благодаря председателя. Господа,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 Както и господин комисаря днес преди обяд каза, е, Необходимо е да се направи нужното в е, сектора млекопроизводство, за да се преодолее наистина съществуващия проблем. Вече можем да кажем, че има развитие, но по-скоро като че ли разглеждаме онова, което сме планирали а пък върху нас, като земеделски стопани, цените оказват сериозно въздействие. Освен това, пазара е доста колеблив, има и големи концентрации. Това са сериозни проблеми. Що се отнася до необлагодетелствените райони а, и натиска в тях, да, спомена се този а, проблем. Също така се засегна въпроса и за концентрацията на производството. Това също е своеобразен натиск. Има проблеми, които са от социално и екологично естество също така. И очакваме тяхното действие да продължи и в бъдеще. Мисля, че когато става въпрос за средствата, наистина можем да разрешим проблемите. Да, трябва да има по-добро наблюдение на пазара, съгласна съм с вас. Организациите на производителите трябва да работят по-добре в бъдеще. понякога, като че ли те са по-добре организирани от самите производители, но е необходимо да включим тук всички заинтересовани участващи страни. Кооперациите също трябва да бъдат въвлечени. Съзирам и друг проблем. Може да има добри договори тогава, когато пазарите функционират е, нормално. В противен случай договорите просто не са добри. Трябва наистина да разгледаме всичко е, по цялата верига и доставка и предлагане. Ако нещата там са добре, добре но е необходимо да разработим и гъвкави инструменти, да можем да се намесваме там, където е необходимо преди да се опитаме всичко да обвържем с средствата на дънакоплаците, за да попълним липсващото финансиране. Мисля, че можем много да направим в тази насока. Необходимо е да има наистина цялостно разработена млекопреработвателна промишленост на национално ниво. Нужно е да има а, качествена стратегия. Акцентът би трябвало да бъде върху качеството в европейския пазар, а не да се опитваме да зависим а, от световния пазар и да се интересуваме от пазарния дял. Сега, последствията от руското ембарго също подчертават този проблем. Всичко това е свързано също така и с субсидиите. Благодаря. Председателя. Продължаваме с другите оратори по два минути. Господин Дорфман е първи. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Да се надяваме, че като приключим с квотите, отказа от тях ще бъде максимално гладък в хода на производството. ние сега не потребяваме повече мляко. Надяваме се да няма отрицателно въздействие. Трябва да разчитаме на износ. Е, произвеждаме на 50 тона, а пък с 10% повече мляко през следващите а, години, ще означава, че износа трябва да се увеличи съответно. Господин Николсън засегна въпроса свързан с планинските райони и замеделието Там наистина трябва да направим всичко по силите си, така щото а, излизащите а, от прилагане квоти да доведат до успех навсякъде в Европейския съюз, а да не създават проблеми в други зони, например планинските или отдалечените, най-отдалечените райони. Това действително ще бъде едно сериозно предизвикателство за всички нас. Ако просто говорим, пък нищо не, не направим, няма да постигнем успех. В планинските райони е, трябва наистина да се продължи производството на е, мляко. Това е много важен въпрос – защото твърде малко са альтернативите в тези райони за производство. Това означава, че трябва да се заемем с истинския проблем и да работим здраво през следващите няколко години. Навярно, организациите на производителите се нуждаят от конкретна подкрепа именно в тези региони, така че да има проблем на вътрешна конвергенция в държавите членки в тази област. Например, в Италия високопланинските райони наистина имат много по-малко територии за пасища. Господин Андрю. Благодаря. И аз искам да поздравя докладчика. Искам обаче и да му кажа, че докладът е интересен, но не пълен. Няма стратегическа идея за бъдещето на сектора мляко. Докладът отразява само отчасти действителността на производство на мляко и в неговото разнообразие. Е, създава се впечатлението, че производството навсякъде е едно и също, а както знаем не е така. Е, сякаш е, единственият, най-важният пазар е международния. Това не е така. Мисля, че трябва да се допълни докладът. Аз мисля, че е необходимо да се подобри органа за наблюдение на пазара и по-конкретно данните за цените данните и перспективите за производството, цените на внос на внесеното и изнесеното мляко. Мисля, че трябва да, този орган трябва да следи и производствените разходи, тъй като съществуват различни цени и различни доходи в различните държави членки. Е, Органът за наблюдение трябва да следи и международния пазар, за да е наясно с международните тенденции. Вие подчертахте, че е хубаво да има механизъм за бързо информиране и предотвратяване на кризи. Аз мисля, че ние трябва да предвидим възможности за управление на кризи подобни, механизъм подобен на този, който препоръчваме за ОСП. За да могат дейностите ни да бъдат в цяла Европа, мисля, че трябва да насърчаваме създаването на кооперации също така и с дистрибуторските вериги. Мисля, че ние трябва да осигурим подкрепа за най-уязвимите райони. В някои зони е, събирането и изкупуването на мляко е свързано с по-големи трудности, отколкото в други. Господин Хаослинг. was auf uns zukommt. Äh, ich glaube, wir stehen vor einer е, благодаря. Господин Никълсън каза, че предстои историческа дата. Аз мисля, че по-скоро става историческо решение с е, отрицателни последици с е, края на квотата. Не разполагаме с никакви инструменти за намеса на пазара. Имаме нужда от е, механизми за действие при е, криза, така че да помогнем на фермерите. Какво означава кризата? Е, дискусията с господин Хоган създава впечатлението, че няма криза и че един фермер може да преживее с тези 35 цента, които получава за литър мляко. Само, че дали тези 35 цента е, покриват разходите? Ако не покриват, е, трябва ли да разчита производителите на обществени средства? Преди няколко години ни казвах, е, че близк, че имаме голям пазар в Русия, след това Близкия изток, и после Корея. Това не е нещо, на което могат производителите да разчитат. Господин Никълсън, може би вие трябваше да предвидите възможности орган за наблюдение на пазара действително да наблюдава пазара и да търси възможностите в него като например увеличаване на интервенционните цени. Това не е трайно решение, тъй като в крайна сметка то само продължава кризата. Ако погледнем 1970 година, можем пак да се върнем към ситуацията, в която имаше експортни кредити. Не смятам, че това трябва да се случва на всяка цена. Това, което каза господин Дорфман, среща моята подкрепа. Нямаме точен отговор и верен отговор на тези мерки. Ако производството на мляко в планинските райони пресекне, ще загубим много пари. Не е предвидено нищо като отговор. Сега, госпожа Сандра, искам да кажа, че когато разглеждаме доклади, първите, които взимат думата, са докладчите в сянка от различните групи. Но при срещи като срещата с комисаря, първите, които взимат думата, са координарите – така че е, докладчите всяка са тези, които представляват е, групите. Госпожа е, Сандра, благодаря, господин председател. Аз мисля, че този доклад не, не обръща внимание на историята на сектора. През 2008 година комисията говори за меко кацане. През 2009 година започна дерегулация. След това започна е, сериозна криза. Група производители въз, възнегодуваха срещу е, отмяната и намаляването на регулирането. След това станахме свидетели на изливане на мляко в различни страни, Белгия и в Галисия. Всичко това показва сериозната криза, през която преминава сектора мляко. Беше създадена група на високо ниво от Европейската комисия, за да се потърсят альтернативи. а самата участвах в някои от заседанията, за да представлявам някои от производителите, които възроптаха срещу дерегулирането и подхода меко кацане. Господин Никълсън сигурно помни, че по това време бъдещият пазар не беше избран, защото това би довело до спекулация, която до никъде няма да ни доведе. На 31 март при, приключват квотите. Каква е ситуацията през ноември? Производството се увеличи с 4,9%. Спад на цените в зависимост различен спад в зависимост от държавата членка. В някои спада беше повече от 20%. Фьючерсните пазари. Какво ще продаваме на Китай? Пазара там се е свил. Пазара в Русия. И той се е свил, пък има и вето търговски споразумения, фьючерси. Много е сериозно това, че при цялата предистория ние продължаваме да говорим за провал, за провала на фьючерсните пазари. Ние трябва да управляваме пазара и да направим така, че цените да не бъдат подвластни на колебливостта на международните пазари. В противен случай ще се увеличава на броя на хората, напускащи сектора. Господин Бранан. Чудесен доклад от господин Никълсън, мой колега от ЮКИП. Няма нищо в този доклад, с което аз да съм не съгласен. Искам да добавя две неща. Първо, да кажем нещо за ролята на потребителя. И тук бих направил аналогия с движението Fair Trade. Потребителите отидах в магазините и поискаха те да бъдат заредени с стоки от развиващите се страни. При 20 години ги нямаше, сега вече ги има. Потребителите проявиха готовност и желание да плащат по-високи цени за кафето и бананите и, е, и чая. И клиентите от Европейския съюз сега трябва да покажат, че са готови да платят повече за млякото ако със сигурност тези пари ще отидат при политиците. Мисля, че това е полезен паралел. Трябва да разговаряме с клиентите и да, е, с потребителите, да им обърнем внимание върху властта, която могат да упражняват върху супермаркетите. Те се вслушват в мнението на своите клиенти. Онези, които можем да си позволим да плащаме за млякото, трябва да плащаме. Трябва да я плащаме. Второ, във връзка с тези инициативи по веригата на доставките, те не са малко. Тук трябва да насърчим фермерите е, да възприемат идеите за инициатива в областта на е, доставките. Фермерите трябва да участват в процеса, за да се чуе техния глас по цялата верига на доставките. Благодаря. Господин Текасов. съвсем набързо. Приключват а, а, млечните квоти. С квотите гарантираха известна справедливост е, и гарантираха права на държавите членки, т.е гарантираха тяхната продоволствена суверенитет и гарантираха също така и стабилността на сектора. Е, е, нивото на квотите беше определено на 10% над необходимото. Тоест, е, квотите бяха повече от потребностите и този излишък се изнасяше. Механизък за мекото кацане засили зависимостта от износите. Мекото кацане показа, че има страни, в които квотите се увеличиха, за разлика от други, в които спаднаха. С това се увеличиха различията в производството. И този модел, който зависи от износа, е сбъркан в Португалия имаме голяма кооперация и това не означава, че произведителите не са на заплата. Благодаря, господин Белдер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за балансирания доклад. Производителите на мляко произвеждат много ценен продукт. И затова не можем да не отчетем важната им роля. Квотите ще бъдат премахнати от 1 април. Производителите, които няма да могат да бъдат защитени от пазара, но мисля, че те ще могат в по-голяма степен да управляват рисковете и сътрудничеството и организацията на производителите е ключът към успеха. Благодаря. господин Рибейро. Госпожа Рибейро. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Никълсън за извършената работа и за това, че отрази някои предложения за най-отдалечените райони, специалната политика и към тях и значението на тези райони за производството на мляко. Е, докладът обаче не е особено амбициозен. Е, ще започна с регулирането на хранителната верига. Аз започнах да говоря за най-отдалечените райони. В момента има боричкане между производителите и бизнеса в Азорските острови, така че веригата трябва да се регулира. Не можем да оставим пазара сам на себе си. По органа за наблюдение на пазара, да, знаем, че той не функционира. Всички ние знаем, че работата се бави и за това комисията каза това, което трябва да се каже. Ние знаем ко... кое всички ние можем да разпознаем е, кризата, когато възникне и това трябва да сме в състояние да предприемем мерки да защитим пазара при първите признаци на криза. Без съмнение трябва да увеличаваме стоиността, е, да усъвършенстваме продуктите и мерките в е, пакета за насърчаване трябва да се използва с максимална степен. Привличам вниманието ви и върху схемите за, раз, за раздаване на мляко и плодове в училищата. Това е особено важно в момента, в който имаме проблеми с съвета и Европейската комисия предлага този документ да се оттегли. Така че да продължим да се борим, да огледаме регламента и условията на пазара и пакета, който сега можем да изпълним. Благодаря. Председателя. Господин Руберо. Благодаря. Мисля, че докладът е много важен и ние трябва да направим всичко възможно той да даде очакваните и нужни резултати. Тъй като фермерите очакват много от нас. В някои страни ситуацията е много сложна, много е колеблива и има много причини за това ситуацията на пазара. Например, преди 6 месеца комисията каза, че ще ни осигури, по-точно ще осигури на фермерите 62 милиона, за да търсят нови пазари. Не съм сигурен, че те са намерени и трябва да се потрудим. Знаем, че млечните квоти ще изтекат и ние трябва да гледаме напред, а не назад. Много се каза за органа за наблюдение на пазара на мляко. Аз мисля, че това може да се окаже новият механизъм, който ще ни помогне да регулираме развитието на пазара. Не е достатъчно обаче само да кажем това. Мисля, че ние трябва да покажем, да кажем и да посочим много ясно как точно ще функционират нещата. Е, и в страните, в които има много малко организации на потребителите, причините може да са разнообразни. И ние трябва да подкрепяме фермерите, да ги убеждаваме, ако трябва, да създават организации на потребителите. В някои страни има двама или трима търговци на дребно, двама или два или три субекта, които преработват мляко. Аз мисля, че ние трябва да обмислим въпроса много внимателно и трябва да се замислим за евентуалните схеми за застраховка. Благодаря. Господин Буда. La chestiuni legate de ceea ce înseamnă acest raport, evident, este un raport foarte bun și este important că avem aceste discuții la nivelul Comisiei legate. Този доклад е очевидно много добър и е хубаво, че се води в нашата комисия и че в момента обръщаме внимание само на млякото. Трябва да се положат усилия да се намерят механизми, за да се помогне на фермерите. Края на квотите може да доведе до смъртта на някои, произво... на, на някои стопанства. Ще настъпят трудности. Има явления, които съществуват в Румъния, но не само там. След когато Русия обяви ембарго, пазара трябваше да се реорганизира. Някои пазари, които имаха преки договори с Русия, бяха обещетени от комисията за понесените загуби. 100 продуктите, които бяха произведени, трябваше да бъдат продадени на други пазари. В, в, в Румъния в миналото килограм сирене можеше да се купи за 4 евро, а сега за 1 евро. Има ценови дъмпинг и комисия трябва да намери механизъм, за да подпомогне на фермерите фермерите са длъжни да продават животните и да, и да продат фермата и животните. Това въжи не само за млякото, но и за други селскостопански продукти. Ето защо е изключително важно да се намерят альтернативни пазари. Някои говориха за необходимостта от ускоряване на преговорите с САЩ. Само, че ако има резерви в някои колеги, а ако всички ние сме много чувствителни към критериите за происход. Сигурността на, и безопасността на храните. В крайна сметка, нека да оставим производителя сам да реши какво да купува и консумира. Комисията трябва да намери механизми, за да помогне на изпитващите трудности фермери. Госпожа Кълнията. Dear... Uh, Благодаря, скъпи Джеймс. Поздравления за тази резолюция относно бъдещето пред млечния сектор. През последните месеци станахме свидетели на това колко зависими и уязвими са млекопроизводителите по отношение на кризи и колебливост на пазарите. Положението в балтийските държави е изключително тежко поради руското ембарго. Чухме за една страна, че цената е 28 цента за литър мляко. Знаете ли каква е цената в Латвия? 22 цента. Това е най-низката цена в Европейския съюз. Въпреки, че комисията предприе действия за справяне с кризата, съществуващите предпазни мерки като публична интервенция и помощи за частно складиране, е, тези мерки не помагат за да се справим с драстичните промени на пазара. В бъдеще трябва да положим усилия, за да разполагаме с е, реалистично автоматични средства за защита, по-добре целенасочени такива средства за защита. Е, цената на млякото трябва по-добре да отразява разходите за производство. Обсерваторията на млечните пазари би играла важна роля с цел придобиването и предоставянето на своевременна информация към различните заинтересовани страни. Този инструмент трябва да бъде развит от комисията и от държавите членки и той трябва да играе важна роля. Тази обсерватория трябва да играе важна роля в сектора на млякото. Аз съм член на комисията АФЕТ, комисията по външни работи, това го знаете. И искам да подчертая още веднъж, че е изключително важно да не зависим само от един пазар. Европейската комисия трябва да положи всички усилия, за да диверсифицира пазарите. Благодаря. Благодаря. Господин Агнио. Доклада говори за обвързана помощ към фермерите в най-уязвимите райони. Това може да е добра идея за овцевътството и за говедовътството, но по отношение на млекопроизводството когато трябва да се пътува, за да се събере млякото 3 или 4 пъти седмично, това едва ли ще преработи. В доклада се говори за такова ценообразуване, което да е насочено към бъдещето. Тук предполагам, че ще се отчитат и фьючерсите, само че много често, когато се работи, например, за 18 месеца напред, е, може да има намеса на спекулатори. Знам, че Европейския съюз е, залага на фьючерсите, зелените не са доволни от нещо подобно, но тук няма нищо, кой знае е, колко проблематично. Аз съм съгласен с Мартин Хойслинг, че че много често се стига до, до, до отлагане на, на решението на тежки проблеми. Много е важно да се гарантира справедливост във всички брънки на веригата. Аз разговарях с един фермер от Северна Англия. Той ми разказа за това как е изключил договор с един голям производител на шоколад – той каза кое е това име, кой е този производител в рамките на изслушването. И е, човека беше прекъснат и то е, грубо, поради това, че споменава конкретно име. Неговата история беше история на успех, просто защото обаче той спомена името на една голяма корпорация, света като че ли се срина. Благодаря. Благодаря, госпожа Доц. Благодаря, господин председател. Тази сутрин внимателно изслушах комисаря и изненадах се и се притесних, е, тъй като той смята, че пазарите на мляко се развиват добре. Твърди, че няма криза в сектора. Нека да ви представя действителността в Северна Ирландия, откъдето идвам. Колегата Джим знае каква е тази действителност. Фермерите получават е, цени, които са много по-низки от разходите за производство. През последната година цените постоянно падат. На търговете от миналата седмица цената падна с 8%. Не очаквам нищо добро от падането на квотите. През април фермерите в моя район ще станат свидетели на това премахване на квотите. Очакваме времето да се подобри. Това ще доведе до по-голямо производство на мляко, ние ще можем да търгуваме на пазари, на които има силни валути обаче. Една организация изказа притеснение в тази връзка. Нямам съмнение, че комисаря е прав. млеко производството ще се радва на успех в дългосрочен план. Аз мисля, че трябва обаче да се заемем с краткосрочните проблеми, които ще възникнат, когато се премахнат квотите. Имаме нужда от а, мерки, за да се приспособи индустрията. Фермерите не трябва да се изправят а, сами лице в лице с пазарите. Трябва да им се помогне. Трябва да има интервенция по отношение на цените. Това е изключително важно. И в заключение трябва да кажа, че е много важно да има и справедливост. По веригата. Най-вече е, от гледна точка на е, онези, които е, се борят с големите вериги е, супермаркети. Е, трябва да се намерят и нови пазари, естествено. Комисията трябва да направи нещо в тази връзка, да разширим своите пазари и в заключение нека да благодаря на Джим Никълсън за този доклад. Благодаря, госпожа Петир. Колеги Николсон на овом извещу. Оно що бих особено благодаря на колегата Никълсън за доклада. Искам да го поздравя. Надявам се, че на ниво Европейски съюз ще имаме по-солидна нормативна база в сектора на млякото. Това е много важен и за нас уязвим сектор на селското стопанство. По отношение на Хрватска мога да кажа, че производителите са в много тежка ситуация те не могат да се откажат от договорите, не могат да променят цената и не могат да отправят онези искания, от които имат нужда. Това не е положително. Чух от колегите, че има проблеми в сектора и в други страни. По тази причина аз мисля, че е важно да се определи минимална цена на млякото. Чухме, че в Латвия млякото се изкупува за 22 цента с такава цена не могат да се погасяват кредити. Има нужда от нови възможности. Ето защо трябва да се огледа въпроса с договорите в проекта на комисията пише, че минималната продължителност на договора е 6 месеца. Това не е вярно. Производителите ми казаха, че онези, които изкупуват млякото, могат да откажат да отменят договора всеки един момент. Това не е положително за производителите, които биха искали да променят партньора с на когото доставят е, мляко. Контролът не е еднакъв във всички държави членки. Ето защо смятам, че трябва да има уеднаквяване и да е, предприемем е, мерки срещу всички онези пазарни дейности, които не съответстват на изискванията. Господин Фуланаган, Приветствам този доклад. Е, колегата е от страна, която е шампион е, в е, купата на 16 по ръгби. Искам да кажа, че има нужда от контрол. В Ирландия имаме предизвикателства по отношение на цените, създават се много затруднения. Познавам много фермери, които например, е, купуват е, вода от е, корпорации и плащат по долар за тази вода. По отношение на анаеробното храносмилане, то води до замърсяване на реките, на почвите, има много начини да се помогне на фермерите. Искам да поздравя колегата Бранан. Той каза нещо важно. Всеки път, когато отивам в един магазин, аз, например, плащам повече за чая, който купувам или за кафето и мисля, че всеки достоен човек би направил следното, същото нещо по-скоро. И накрая мисля, че трябва да имаме интервенция и трябва да има намеса, когато цените паднат до определено ниво. Благодаря. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря на Джим Никълсън за този доклад. Вие сте се справил много добре, като си има предвид е, какъв натиск беше оказван. За момента системата на квотите все още действа. Чувам какви проблеми има и ми се струва, че системата на квотите не ги е решила. Ако погледнем Германия, например, аз пледирах за квотите, само че много често се стигаше до несправедливост. Планирахме производство на 250 000 литра. В крайна сметка трябваше 50 000 литра да зачерпнем. Квотите не попречеха на структурните промени. На 2 април 1984 година в Германия имахме 368 хиляди е, мандри, е, а към миналата година те са около 78 хиляди. И цената при нас за литър мляко е около 20 цента. В миналото аз подкрепях системата на квотите. Вече не съм за нея. Плащаме пари на хора, които давно не се занимават с млекопроизводство. Ако ще има гаранции за цените, те трябва да са справедливи за фермерите, които живеят в планински райони, и 60 цента да се дават на литър мляко, те няма да покрият разходите за производство. Тук играят роля много фактори. Един колега подчерта, че разходите за събиране на млякото в планинските райони са изключително високи. В района на моя кооператив разходите за събиране са 0,7 цента но в други места те могат да стигнат до 6-7 цента на литър. Отново казвам, квотите не решиха проблемите и аз мисля, че едва ли живота след тях ще бъде кой знае колко проблемен. Госпожа Магинес, благодаря. Господин председател Джим, благодаря ти за доклада. Мисля, че той съдържа всички важни аспекти. Когато чуваме колегите, виждаме, че в различните държави и членки има различни проблеми. Някои от тях са причинени от геополитическото положение. Не трябва фермерите да плащат за, за, за геополитиката. Параграфи 18, 19 и 20 в доклада са изключително важни. Те говорят за потенциала на търговията, на експорта. Не можем да се справим с засиленото производство сами. Ето защо това е изключително важно. Същото въжи и за параграф 27. Някои колеги говореха за веригата на доставки на храни. Ще разгледаме и този въпрос. По нещо, което каза колегата Фланаган. Онова, което казахте, мисля, че ще бъде изтълкувано погрешно. Е, говоря е, за практиките на ирландските фермери. Искам да кажа, че когато оборският тор се прилага на съответните места в съответното количество, така както трябва и на правилните дати, в правилните дни, той помага, той не замърсява. Не ме прекъсвайте, моля. Господин Фланаган говори без микрофон, не го чуваме, за съжаление. Господин председател, може ли да продължа, казва госпожа Магинес? Онова, което казвате, ще е, създаде проблеми за онези е, фермери, които спазват е, екологичното законодателство и се грижат за екологизацията. А е, Анаеробното храносмилане, естествено, е проблем, който може да се обсъжда много. Благодаря. Господин Дантан, благодаря, господин председател. Наистина, е, за втори път господин Никълсън работи по доклад, свързан с е, проблемите на млякото. Много задълбочено се е справил с задачата и слушал е всички, включително и представителите на макопроизводителите. Е, парламентът е, прави своите предложения, но всъщност съветът е този, който се препречва на пътя има съответни е, уредби, които се предлагат от комисията в този отрасъл. И аз, господин председателю, мисля, че е необходимо да се разисква този въпрос с съвета, защото именно той е, е, наложи въпросната цена. Тук имам предвид 20 цента на литър в някои региони. Това не бе казано от парламента. Имаше голямо мнозинство против. Полски аз мисля, че всеки трябва да поеме своята отговорност. В парламента разполагаме с възможности за проучвания. Нека да работим с университети по инструмента за проучване на пазара. Аз съм скептичен по отношение на някои продукти и тяхната приложимост към млякото, но при всички случаи нека да използваме техните познания по органа за наблюдение на пазара, комисията ни говори за много по-кратки срокове но имайки предвид ситуацията в нашите региони, комисията ни дава данните с закъснение от няколко месеца. Да управляваме пазар, в който има толкова голяма колебливост, ако не разполагаме с навремени данни. Най-добре да ги имаме в реално време. Да, прав сте, но също така много добре знаете какви са разликите в съвета между министрите, представляващи различните държави. Да не са така обединени, както сме ние тук в парламента. Госпожа Акилера, заповядайте. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer también благодаря, господин председател. И аз е, благодаря на господин Никълсън за представения доклад. Позволете сега и аз да се изкажа в хода на дебата е, относно този сектор. Според мен една е, от слабостите в пакета за млякото е доброволния му характер – мисля, че трябва да е приложимо всичко в целия Европейски съюз. А, а пък, ако не се подходи по този начин, очевидно ще има разлики между държавите членки и много малко ще се постигне с помощта на пакета. Нещо трябва да се направи в тази посока, според мен. Естествено, в противен случай, марките само ще задълбочат проблемите, вместо да ги отстранят. Мисля, че към доклада трябва да се добавят предложения, за да се подчертае значимостта на а, а, кооперациите или кооперативите, които отговарят за около 60% производството в Европейския съюз. Има много какво може да се направи в този област и трябва много внимателно да се анализира. Що се отнася до поясмента на пазара и също така, що се отнася до органа за наблюдение на млечния пазар. Тук не става въпрос само за цената. Една подобна обсерватория може да бъде изключително полезно относно предоставането и на данни в отрасъла. Е, наистина много трудно е да се укрепи предпазната мрежа около сектора. Господин Дантен засегна този въпрос – интервенционните е, цени може би са подходящи, така както сме ги използвали в други отрасли, но бих желала също така, освен този въпрос, да добавя и следното. Трябва по-конкретно да разгледаме 26 шеста точка парламентът би желал да изиска комисията да обърне сериозно внимание на този проблем. Коя? Благодаря. Господин Декастро. грация. Съвсем накратко, господин председател, и аз искам да поздравя господин Никълсън за свършната работа. Втория път не пос... когато говорихме за пакета мляко, не постигнахме много резултати, но заедно с това в сектора сирене постигнахме много добри резултати. Оказваме се в една ситуация, в която трябва да се замислим по много въпроси. Да, орган за наблюдение трябва да се усъвършенства, но аз си мисля, че би трябвало да има инструменти за подсилване на мрежата за сигурност. Нямам конкретна идея, но колебливостта на цените изисква да се намери механизъм, който позволява на държавите членки да могат да управляват предлагането в моменти на криза. Надявам се, че ще успеем да излезем с конкретна хипотеза, с конкретни решения и за сектора мляко. Благодаря. Благодаря. Това беше последният оратор от списъка, заявили участие но а, още е, двама колеги искаха да се изкажат а, за втори път. Заповядайте. Само за една минута, моля ви, госпожа, госпожа Хойбух най-напред. Е, да, благодаря ви. Е, сега сте, разбирам, срещу квотите. По-рано сте ги подкрепили. Аз обаче никога не съм ги подкрепила. самата като млекопроизводител много добре зная какво означават тези е, квоти и каква е целта им, какво е било намерението при въвеждането им. Цялата идея е свързана с това, че две трети от стопанствата просто трябва да бъдат зачеркнати, да изчезнат от картината. А сега се казва, нека да се откажем от квотите, да минем към либерализирана система, но това означава, че това е насилствена нова структурна промяна и система. Трябва да научим полуките си, да научим какво е била грешката, що се отнася до квотите във връзка и с е, липсата на свободна структура. Много важно е структурата да може да защитава замеделските стопани и да им предостави известна сигурност на пазарите. По един естествен път, следвайки естествените условия. Сега вече е време да създадем инструменти, с помощта на които да а, направим това в бъдеще, а не просто да а, тичаме по пътите на световния пазар. Господин Фламеган, една минута. Е, Зная, а, че искате да се изкажете после албата, разбира се, заповядайте. Мисля, че е много жалко, че госпожа Магинес е, просто съвсем умишлено изопачи думите ми е, за е, политическа цел. Сега знае много добре, че това е един тор и знае много добре, че има чудесна възможност за осъществяване на анеробно смилане. Съвсем близо до вас използва се фиксиран азот и това е по-добрия начин. И по този начин наистина мандрата или производителя на мляко може да остане в иградата. Сега не можем да кажем, че всичко може да се свържи с падащата цена на а, петрола. Ако се качва, ако искате наистина да оцелее е, един производител, забравете за политическия аспект Необходимо е да се използва този метод, за да се предпазим от риска за околната среда и за пазара. Благодаря. Цените на петрола се качват и падат, както знаем. Господин Дес, заповядайте. Благодаря, господин председател. Наистина много оживен тази дискусия. Но милион тона е, имахме мляко на прак, планини от масло. Това е факт, който всички съзнаваме а имаме и система митнически навла, а, които на практика ни защитават. Няма как а, по друг начин да работи системата от политическа гледна точка. Така че а, нещата се променят, митата се променят, но в крайна сметка няма нищо чак толкова лошо. Не можем да кажем, че а, качеството на управлението е едно и също във всяка една мандра или е, при един и всеки един производител. Ние плащаме 50 цента за биомляко, различна цена за обикновеното мляко. И не чуваме наистина много оплаквания от членовете на нашия кооператив относно разликата 25-7 цента. Просто се опитваме да си помогнем сами на себе си. Организираме договори там, където цената е благосклонна. Иначе просто защо да не се върнем към комунизма и да работим само с фиксирани цени. Благодаря. Господин Яр. Да, наистина комунизъм е, съществуваха системи 90 цента на литър мляко по време на социализма, ако е, преобразуваме валутата. И че сега, след като всички сме станали членове на Европейски съюз, е, просто трябваше да приемам квотите, дори и да не ги искахме, но си мисля, че никой в моя регион няма да плаче за това, че а, се извеждат квотите от системата. Що се отнася до управлението на пазарите? Ако погледнем картата на Европа, например, можем да видим колко ще се произведе мляко на хектар за конкретен регион – ако искате е, равнопоставеност и честност в Европа, тогава всеки би трябвало да има право да произвежда едно и също количество мляко. Не мисля, че има достатъчно региони в Европа, които биха искали да произвеждат по-малко мляко, отколкото им е възможно. Необходимо е да насърчим земеделските стопани да управляват обема производство, разбира се, като ние им помагаме. може би няма как да ни обземе наистина ефоризъм. Бих искал да дам добра новина на стопаните, но квотите свършиха, умряха. Благодаря. Председателя, благодаря за обмяната на мнение. Винаги искам да кажа на моите гласоподаватели, че наистина изключително много се гордея, че съм член на комисията по селско стопанство, защото ние а, наистина всички в тази комисия сме отдадени на проблемите на замеделието. Няма разлика между нас на практика по отношение на отдадеността и ангажимента си с тази проблематика. Сега ще дам думата на представител на комисията. Колсона му musi podziękować за те гратулации. Много моля да предоставите няколко минути за господин Николсън, за да може той да се порадва на всички поздравления, които получи. Thank you very much. I, I that I... Благодаря. Обещавам, че ще бъда кратък. Позволете най-напред да кажа, че комисията е много горещо приветства проекта доклада на господин Никълсън. Той е много добре балансиран. Това на практика представлява анализ на днешния пазар на млякото и можем да подкрепим повечето от препоръките му, макар и не всички. Разбира се, прав е да кажа, че след 31 години а, на квоти, а, те след няколко седмици, всъщност другата седмица ще изчезне. Това на практика е, е една революция или много близо до революция на млечния пазар. Изключително голяма е промяната за производителите. Какво ни харесва в а, доклада? Това, че той гледа напред в бъдещето, не гледа назад – Решението е взето, добро или лошо, 2003 година за премахване на квотата и няма връщане назад. И всъщност повечето държави членки наистина и производителите са склонни да гледат наистина напред и сега е необходимо да се извлекат ползи от свободата в производството на млякото. Аз разбира се не искам да кажа, че всичко приключва сега. Наистина господин Николсън споделя неговото мнение. Ние до голяма степен също го споделяме. С господин Хогарт два часа и половина миналата седмица в съвета водихме разисквания относно относно млекопроизводството и там също има изключително много сериозни притеснения относно бъдещето и комисията също има своите тревоги. Има две основни предизвикателства. Първото, разбира се, колебливостта. Цените ще вървят нагоре и надолу. Никой не знае колко ще се качат и колко ще паднат. И това е нещо ново производителите, значи трябва да им помогнем да се справят с това предизвикателство. А второто – е това, че все повече ще разчитаме на а, различни обекти извън Европейския съюз. 10-11% дори и днес трябва да се изнася, за да може да се поддържа стабилен пазара. Това също съдържа известен риск. Ще виждате какво се случва в Русия. Така че увеличаването на производството, да, но ние трябва да можем да продадем това, този продукт и имаме стабилно търсене в Европейския съюз като цяло, така че просто не ни остава нищо друго, освен да изнасяме. И този сигнал трябва да достигне до производителите. Няма смисъл да увеличавате производството си, ако не сте сигурни, че ще може да си продадете продукцията. Какво можем да направим по този въпрос и какво прави Европейски съюз? Няколко неща. Първо, пакета за млякото наистина конкретно е създаден, за да се насочи вниманието към тези е, предизвикателства и ние също като докладчика сме разочаровани относно развитието на нещата до сега. Може би защото може би не е съществувал такъв проблем. До сега цените бяха доста високи, до февруари миналата година, например. Сега обаче трябва да има наистина стимул за производителите да се обединят в своите усилия за да имат единна позиция в веригата. И тук стигам до второто нещо, до веригата доставки. Редица от вас се спряха на този въпрос – и а, е, наистина комисаря също а, е, разсъждава в тази посока. Много е важно наистина да се укрепи веригата на доставки, както и взаимоотношението между целите на ОСП и е, целите конкурентоспособност в ЕС. Това не е нищо ново, това е постоянен дебат, но наистина намесата на пазара, интервенцията се намалява. Това означава, че отново трябва да анализираме положението и да видим как да променим нормите. Що се отнася до обсерваторията за пазара на млякото, това е а, друг отклик. Мисля, че се създаде преди по-малко от година. И се опитваме да подобрим нещата. Скоро от очакваме е, те да подготвят е, едни доста ясни показатели възоснова развитието на нещата на пазара, така че производителите много ясно да могат да разберат на къде се развиват нещата, къде, как се, точно ще се събират данни в рамките на Европейския съюз. Държавите членки, знаете, основно отговарят за това и много се радвам, че господин Никълсън ги призовава по-бързо да предоставят тези данни и това ще ни помогне, например, 34 цента в Харватия, например, или Латвия да само 22 цента е цената на млякото. Това е един много, актуален, много актуална информация относно пазарите и трябва да продължава така нещата. Що се отнася до предпазната мрежа? Да, комисията наистина трябва да следва да може да предприема предохранителни мерки, както и някои от вас споменахте кризата с Русия. Що се отнася до подкрепата, доброволната обвързана за тази година, получихме уведомление от 18 държави членки които харчат част от своя пакет именно около 20% от наличната сума, която могат да използват за обвързана помощ, около 18 милиона. Тази пари ще бъдат насочени там, откъдето има нужда, включително отдалечените региони и планинските. Съществуват и други инструменти, не е нужно сега да се спирам на тях. Наистина държавите членки по свое осмотрение ще могат да ги използват. Насърчаваме ги, разбира се, да ги използват за земеделските стопани в планинските райони най-отдалечените райони и районите с природни ограничения. Приключвам. По отношение на политиката за качеството, различните означения, защитено наименование за происход, указание, географско, това е наистина, особено засирането, много важно, търсено. Също така отбелязва се успех над 220 са сирената, които са защит, е, получили такъв статут, защитен происход и очевидно има и какво много още да се желая в млечния сектор. Да, голям е, исторически момент е извеждането на квотите. Следват нови предизвикателства, нови възможности, но това не е края на участието ангажимента на Европейския съюз – искам да останете с впечатление, че Европейската комисия на практика вече се отказва от интереса си към млечния сектор. Напротив, в никакъв случай не винаги до сега сме имали успех с нашите намесе, но ние ще останем е, ангажирани към отрасъла, имайки предвид всички инструменти, които изборих пред вас. Много ви благодаря. Bardzo dziękuję. To teraz, miałem nie zabierać głosu, ale mamy chwilę. Благодаря ви. Нямаше да се изказвам, но ние имаме време, затова ще кажа няколко неща. Това, което казаха господин Дорфман и господин Десе е много важно. Производство на мляко в планински райони, в, рай... в трудни райони и производство, което е свързано с по-високи разходи. За да се запази живота там, трябва да има производство. Трябва да запазим подкрепата за тази група а, ферми. Някой каза, че комисията не вижда криза. Може би ние виждаме нещата от гледна точка на местната ситуация. Комисията е възприела по-глобален поглед. Е, Балтийските страни са може би в най-трудно положение. Кризата не, не засяга всички по един и същи начин и не и не се запазва само на едно място. Не бива да се страхуваме от думата интервенция. Ние Бихме се радвали да запазим квотите, но нека да, ще ги наречем по различен начин. Производството на мляко е, е деликатна област. Е, става дума за биология, за живи животни и растения. Това беше от мен. Сега давам думата на господин Никълсън. Ще ви помоля да обобщите идеите си. Благодаря, господин председател. Председателят ме помоли да не благодарявам на всички, които ме поздравиха. Отдавна не сме водили толкова задълбочен дебат. Това е хубаво и благодаря на всички, които се изказаха. Целта на всички нас е да помогнем на сектора мляко. Искам само да посоча, че всеки, който смята, че първоначалният ми текст е бил една трета по-дълго, отколкото сега, но в е, доклад по собствена инициатива има ограничения на количеството, затова трябваше да извадя доста неща. Искам да благодаря на всички за този добър дебат. Много се надявам, че комисията ня, не се е отказала и не е вдигнала ръка, ръце от е, сектора мляко. Ако иска да вървят е, напред, е, ще трябва да работят с нас. Много се каза за колебливостта всички сектори на селското стопанство, производство на говеждо, пилешко месо, са подложени на тази колебливост. При млякото не беше така. Това е ново явление и сега трябва да намерим начини за справяне с тази колебливост. Всички повдигат въпроса за орган за наблюдение на пазара. Девет държави членки не са предприели нищо и това е срам за съвета. Ние ще трябва да огледаме какво да предприемем. Може би трябва да обмислим и въпроса за санкциите. Още няколко въпроса, на които ще се спра. Господин Дорфман експерт. Бил съм в неговия район. По-малко конкурентните райони, по-далечените райони, като Азорските острови, изпитват действително затруднения. С тези квоти има опасност районите да не могат да оцелеят. Ако националните правителства и Европа не е, използват възможностите на втория стълб. Не казвам, че можем да излезем с решение, което ще им помогне – това, което казваме, че искаме ли да се откажем от този въпрос? Това е по-широк въпрос, с който трябва да, на който трябва да обърнем внимание. Отбелязвам това, което беше казано за търговията на дребно, и големите играчи. Много исках да включа нещо в текста. Имаше нещо. Това е въпрос, на който трябва да се обърне внимание. Нека госпожа Магинес да се занимае с него в своя доклад. Е, не, мож, не можем да не решим е, проблема за търговците на дребно. В моя супермаркет е, мога да купя 2 литра мляко за 2 лири. Очевидно и има нещо нередно. Имайки предвид колко усилия и време са били необходими, за да се произведе това мляко и, то се, и ниската му цена се използва само като средство за привличане на клиенти в магазина. Господин Фланеган говори за анаеробната преработка. Елате в Северна Ирландия, ще ви ги дам. Повечето фермери ми казват, че е, се отнема пост е, това не е непременно панацея. Квотите не, не бяха панацея. Казах, че 84-та бях депутат в Камерата на общините. В Северна Ирландия това беше точно преди да влезем в Европа. А, всъщност бяхме ли? Бяхме ли в Европа 84-та година? Казва ораторът. Но по това време в Северна Ирландия имахме 8000 производители на мляко. Знаете ли колко са сега? И до 3000 няма да стигнем. Квети, квотите за млякото не защитиха всички производители. Замислете се за това как ще за... осигурим бъдещето на производителите. Ще работя с докладците в сянка. Ще положа всички усилия за компромисни изменения. Искам нашата парламентарна комисия да излезе с положителни идеи а не идеи, които звучат добре или звучат зле, а идеи, които да се използват като основа за укрепване на сектора мляко в бъдеще. Не само да се да гоним фантазии. Е, бяхте много щедри с мен, благодаря ви. Дебата беше чудесен. Е, очаквам да получа измененията, знам, че ще бъдат много, но е, ще работя с голяма радост по тях. Благодаря. Още един път благодаря ви, поздравяваме ви. Е, крайният срок за внасяне на изменения е 30 март е, в 12 часа на обяд. Предишният председател на тази комисия би казал, че заслужавате бутилка шампанско, господин Никълсън. Помислете си. Е, Проведахме три важни заседания. Приключваме. Следваща точка е одобряване на препоръките, изготвени от координаторите. Това беше вчера. След заседанието на комисията и тази информация. беше изпратена в 8 часа. Ако нямате забележки, предлагам да ги утвърдим. Благодаря на всички участници. Приятна вечер и весела коледа, защото това е последното ни заседание преди Великден. Благодаря ви и поздравления, господин Никол. Чиркуеме това съм.